So, wir haben die Reihenfolge heute Morgen wie folgt. И така, днес ще работим последните теми. Най-напред ще обсъждаме доклад Давайс Гербер, след това доклад Арсенис и след това по, с другите доклади. Искам да дам думата на колегата Вайс Гербер за кратко въведение. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в Сянка, имахме няколко двустранни разговори, предварителни. Най-напред. Е, При осмисленето на директивата за признаването на професионалните квалификации цели е, едно по-добро признаване на квалификациите, поощряване на мобилността в Европа. За съжаление, все още положението е така, че е, има нерешени е, казуси, които отиват при Солвит. А именно в момент на младежка безработица е много важно да се признават професионалните квалификации. И така приветстваме директивата, въпреки това в някои области от наша гледна точка или по-скоро от моя гледна точка има нужда от подобрение и аз с удоволствие и интерес очаквам вашите реакции. Моето становище тук в Енви се концентрира върху здравните аспекти върху и върху нашите компетенции. Основният тенор е безопасността и сигурността за пациентите. А мобилността естествено е нещо, което приветстваме, но важното е пациентите да са защитени от добри езикови умения. Това е предпоставка за лекарите и медицинските сестри, защото в миналото е имало случаи, когато пациенти са понесли щети просто защото или даже са починали, защото лекарите не са говорили добре езика. Така че е, три, имаме нужда от систематични езикови е, изпити и то систематични и задължителни. Проблеми са, в проблеми представляват в, е, в е, предложението на комисията с изискването на един език на Съюза. Това според мен не е достатъчно и е, още един проблем има страни като Белгия и Люксембург, които имат повече от един официален език. Тогава нещата стават проблематични. И така, тук ще направя някои предложения за изменения, защото ако един немски а, лекар работи в фламандската част на Белгия, рабо, а, а, говори френски, това няма да му донесе нищо. И така, преминавам към механизма за ранно предупреждение. Това е естествено в интерес на пациентите. Винаги се случват неща, а, например казуса е Гроте и госпожа Макизе, а, случаи, когато лекари отиват да работят в чужбина, а, това би трябвало да може да се случва, но според мен този механизъм не би трябвало автоматично да се признава, да се прилага за лекари и за медицински сестри и акушерки, т.е. трябва да, всеки случай да се оценява по-отделно. Освен това, е, всички хора, които работят в областта на здравеопазването, би трябвало да подлежат е, на този механизъм. Е, бих искала в такъв смисъл да разширя този механизъм. Тук попадат и случаите на фалшифицирани дипломи и други нарушения на закона. Сега, картата за професионално признаване – това е нещо много хубаво, искам съвсем ясно да го кажа. Приветствам е, този, това предложение на комисията. Смятам обаче, че е, този доброволчески характер, доброволен характер на картата, той трябва да бъде подчертан. в, е, трябва да има едно ясно, единно, определено определена процедура по признаване на професионалните квалификации в изпращащата и в приемащата държава. И, както казах, с интерес очаквам вашата реакция. А, едно от моите предложения а, е и кратките срокове. Трябва да се види дали те са ре, реалистични. Ако е, едни власти не могат да реагират в рамките на тези кратки срокове, то тогава а, това означава доста голяма опасност за пациентите, защото не може процедурата да завърши както трябва. Тук имам предвид член 4.9. Тоест, предлагам заличаването на функцията за одобрение. Госпожа Верньо върви в подобна посока, т.е. тя би пред... искала също едно увеличаване на сроковете. За частичния достъп – е, тук за мен отново е важна сигурността на пациентите. Има професии на лечителите, които автоматично биват признати. Тук те в директивата трябва да бъдат описани точно. И така, според мен, е, частичният достъп по отношение на здравеопазването, е, този достъп според мен не е разумен. Затова тук предлагам едно изключение за частичния достъп. И тук искам още да кажа, може би за някои колеги от НП това ще звучи изненадващо, но ам, аз е, съм отворена за това а, да говорим и да постигнем компромис за частичния достъп, тъй като той е свързан с мобилността, но а, смятам, че трябва да се уточни тази тема по-добре за секторните професии и минималните критерии за лекари, ветеринари, санитари, акошери, аптекари и архитекти. При е, за болекарите имаше голяма дискусия, много оживена дискусия и мнозинството от е, съюзите от държавите членки изрази желание, че на базата на петгодишното образование да се заложи и критерия на практика, на стаж. А, точно както и при лекарите. И аз съм взела това желание предвид. И сега за аптекарите. За аптекарите, ще говоря и за медицинските сестри. За аптекарите дейностите им не отговарят на актуалната ситуация, затова тук предприех някои актуализации. Що се отнася до практиката, т.е. да имат практика като аптекари 6 месеца. И особено това е важно за скандинавските страни и комисията е, предлага тук един, един доста е, строг подход, е, т.е. тази практика да се случва в някакъв определен период от време. И скандинавските страни предлагат е, всяка държава членка тук да има своя, свой прерогатив, т.е. да определя тя самата кога да се случва тази практика. Така беше положението в старата директива, именно, че държавите членки не са задължени да издават удостоверения за аптека аптекари, ако те имат практика като такива за 3 години. А е, удостоверението става задължително. Ако един аптекар е работил в дадена държава членка поне 3 години или на 3 години. И това според мен е много разумно решение. И сега Искам да кажа нещо и за медицинските сестри. Това е много противоречива тема. Предложението на Комисията за образование на медицинските сестри от 12 години е, е, е доста противоречиво. В Европа има две възможности – академично образование или гимназиално професионално образование, което обаче трае само 10 години. В много държави нещата са така. Имам предвид австрийците, Люксембург, е, хората в Люксембург или холандците. Е, те имат това професионално образование. Е, в това дуално образование е в теорията се свързва с практиката и понякога даже много повече неща се учат, отколкото а, са предвидени в директивата. Там има 2000 часа теория, а в директивата предвижда само 1500 часа. И така парламента през ноември 2012 година ще излезе с резолюция именно по този въпрос. Искам да подчертая, че във всички държави, в които съществува тази дуална система, тя се е доказала и благодарение на нея безработицата сред младеща много намалява. Затова искам да апелирам към други страни, като Малта и Холандия, да преосмислят своето становище, да се запише, т.е. в директивата образование от поне 10 години, така ще се даде възможност на на, държави, на други държави членки също да попаднат в обхватното поле на директивата. Има и други държави, като Италия, например, тяхното образование трае 13 години. И така, благодаря за вашето внимание. Очаквам с интерес вашите реакции. Председателят. Сега е, докладчиците в сянка имат думата. Първият оратор, моля. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за чудесната работа. В нейния текст се съдържат е, много добри идеи. Е, тъй като не разполагаме с много време, ще се спра само на най-важните аспекти. Минималните стандарти за достъп е, до, професио... до професията за е, медицински сестри и акушерки и системата за ранно предупреждение. 31 во изменение е, предвижда да запазим 10-годишното общо образователно обучение и след това вече специализираното обучение за медицинска сестра или акушерка, аз лично не съм съгласен. Комисията предвижда 12 години. Освен това, трябва да имаме предвид и парамедицинските професии. Има комплексни терапии, които трябва да се изучават, които трябва да се овладяват така че по този начин на практика професионалните умения на медицинските сестри и акушерки зависи от продължителността на обучението и от много други фактори, естествено, но когато по-продължително се изучава професията, след това осъзнаваш много добре редица явления и по-добре. Първите контакти с пациента също са много важни. Така че е важно не само да си добре професионално подготвен, но и да си достатъчно зрял, за да можеш да осъществиш този добър контакт. Така че 10 години за тези, които са получили образованието си в е, страните е, си, е, в страната на происход, но 12 години за онези, които са в приемащата страна. 23 държави членки предвиждат общообразователно обучение в рамките на 12 години. В Италия тези години са общо 13. Аз е, не разбирам защо трябва да уеднаквяваме е, под непременно е, системата, но не бива и в никакъв случай да отричаме изцяло предложението на комисията. Също времено има е, едно съображение към приабюла номер 22 което посочва колко важна е системата за обучение и за ранно предупреждение в държавите членки. Особено когато става дума за хора, които не са придобили е, правоспособност, а си позволяват да упражняват професията в друга държава на Европейския съюз, е, трябва да сме много бдителни. Благодаря ви. Марияна Кодакис има думата сега. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за уравновесения текст и подхода за мен езиковите умения са абсолютен приоритет. Нашите основни е, тревоги са свързани именно с е, е, тези умения. Имаше случаи в Обединеното кралство, които събудиха нашата особена чувствителност именно към езиковите умения и подготвеността на упражняващите а, медицински професии. Става дума за много важни умения, които естествено дават възможност да се реагира адекватно и а не за е, маловажни неща. Същевременно е, нищо по отношение на правата на работещите е, не се променя е, съгласно е, предложението на комисията, като изключим момента за езиковите умения, които са изключително важни. Трябва на всяка цена да подчертаем тяхното значение за сигурността и защитата на пациентите тъй като а, тук има доста объркващи е, текстове а, е, и най-вече за това как точно ще се провеждат изпитите и тестовете за установяване на езиковите умения, аз ще внеса изменения. А, е, бих а, предложил и ще подготвя едно такова предложение в този дух а, езиковите тестове да се провеждат безплатно, да се предлагат безплатно, но а, и по този начин ще отговорим и на изискването за защита на пациента, и на изискването за недискриминация. Смятам, че трябва да включим и разпоредби за Случаите, в които се изисква ранно предупреждение, което да предвижда сравнително кратки срокове за подаване на сигналите, ако, за да избегнем просто преминаването от една страна в друга страна на хора, които не разполагат с необходимата правоспособност, а търсят работа. Благодаря, господин председател. Като докладчик от страна на Зелените ще благодаря на госпожа Вайсгербър за нейното становище. Ще се спра на някои от основните моменти, като ще подчертая два основни момента от наша гледна точка. Но мисля, че трябва е, текста да бъде засилен в това отношение така че да постигнем едно по-голямо качество в е, здравеопазването е, и най-вече в практиката. Качествено, достатъчно дълго обучение. Освен това, упражняващите медицински професии трябва да разполагат на всяка цена с съответните езикови умения, за да могат да работят. И стана дума вече за тези проблеми. Член 24 за лекарите. Комисията предлага съкрещаване на срока от 6 на 5 години. В Фландрия и Валония обаче Основният курс на е, обучението за лекари в рамките на висшето образование току-що е, бе съкратен. Е, и в момента е 6 години, от 7 на 6, а сега отново се предлага съкръщаване от 6 на 5 години. Това наистина ще бъде свързано с определени слабости и дефицити в подготовката на бъдещите лекари. Ако се съкрати продължителността на е, образованието, тогава е, ще трябва да се предвидят други специализирани курсове за повишаване на квалификацията, така че като цяло няма да променим е, много нещата. Би било интересно да получим справка за образованието на е, лекарите, да кажем, във всички държави членки и да знаем е, къде това образование е 6 години, къде е, повече или по-малко. Освен това, в алинея 2 са записани и определени текстове от гледна точка за университетите, за висшите учебни заведения. Но според мен нещата би трябвало да се отнесат най-вече към практиката, а не толкова към а, теоретичната подготвеност. 53-ти е, е, член отново се спира на езиковите е, умения и начинът по който те ще се проверяват изпитите. Колегите преди мен вече се спряха на тези въпроси. По време на лятната вакансия в някои фламандски вестници излязоха статии по тази тема. Липсата на е, езикови познания води много често до объркване, до недоразумение и, за съжаление, не е в противоречие с е, нашия принцип е, за защита на пациента. Е, езиковите познания би трябвало предварително да се е, проверяват е, и какви точно е, трябва да бъдат езиковите познания. Съдържанието на теста трябва да се уточни. Е, според мен е, не бива така е, свободно да е, формулираме текста, че да се е, подразбира е, какъвто и да било основен е, или официален език. Не, трябва да се има предвид и езика на съответния регион, в който работи лицето и неговите е, езикови умения да се проверяват съвсем целенасочено, в зависимост от мястото, където то се установява, за да упражнява професията. Е, това е, може би са случаи, в които аз ще подготвя някакви изменения. Благодаря ви много. Петър Лисе. Благодаря, господин председател. Благодаря на колежката Вайс Гербер за много добрия проект. Говорим за лекарите е, и за тяхната квалификация. Имаше е, един много неприятен случай в е, Нидерландия, където лекарът бе е, загубил е, правоспособността си и въпреки всичко е, бе продължил да практикува именно в моя избирателен район. Е, точно в рамките на системата за предупреждение трябва да предотвратим подобни случаи. Сега, когато говорим за а, лекарския стаж, за а, практиката, а, трябва да имаме предвид, че тя е част от а, образователния процес, от обучението. А, и то не само при лекари, и при медицински сестри, и при акушерки. Когато говорим за обучението, мислим, мисля, че при нас нещата са уредени така, че вече просто няма начин за <clears throat> други промени. Ще имаме проблеми с предложението на комисията. Ние няма да се съгласим от немска страна с него. Много внимателно трябва да се провери въпроса за общообразовател... продължителността на общообразователното обучение, задължението то да бъде 10 години на всяка цена. Не съм сигурен, че в Германия е, след 10 годишното общообразователно обучение е, е много уместно да се започне веднага с е, специализираното обучение за професията медицинска сестра. При нас е, обучението на медицинските сестри е много добро и за това е, ще подкрепя изцяло, е, аз също и колегите от моята група, предложението на колегата Вайскербър. Дагмар Ротберент. Аз мисля, че ние говорим за европейско законодателство в момента. Не става дума за това да се е, ръководим единствено от националното германско, е, белгийско законодателство и така нататък. И в този смисъл смятам, че предложението на комисията е подходящо. <clears throat> Започвам с е, последното, което каза господин Лиза и което очевидно за всички нас или поне за много от нас е много важно. А именно обучението на медицинските сестри. 39-то изменение трябва да погледнем. Поставям въпроса дали става дума за 10 години или за 12 години. Трябва да помислим просто дали наистина ще поставим, така да се каже, матурата като предпоставка за някой, който ще става медицинска сестра или фелшер, защото тогава се предвижда, да кажем, в моята страна 12 годишно обучение. В другите случаи е възможно да завършиш само 10 годишния цикъл на общообразователното образователното обучение. Мисля, че е, учебната и образователната система не е хармонизирана. Не само, че мисля, а съм абсолютно сигурна. В някои държави членки има, да кажем, една предучилищна фаза, е, която е, е задължителна две години. Не сме хармонизирали също и така, началната възраст за е, започване на обучение. Е, децата понякога тръгват е, на 6 годишна възраст е, в училище, на други места не е така. И в това отношение се питам и как комисията стига до тези 13 години. Така че е, тук е, очевидно нещата не са доработени. Малко през пръсти е свършена работата. Не мога да разбера защо Защо изведнъж е, е, така в 27-те е, години в 27-те държави членки на Европейския съюз не е направена една таблица и защо не, не се има предвид именно тази таблица на курса на общо образователно обучение. <clears throat> Добре, в Италия Общообразователният курс продължава 13 години. Значи в Италия на 19 години медицинските сестри най-рано, бъдещите медицински сестри, започват професионалното обучение. Струва ми се, че нашия докладчик би трябвало да разграничи е, изискванията за общообразователния цикъл на обучението в зависимост от професията. Онези, които ще работят е, като лекари и другите, които, да кажем, ще бъдат среден медицински персонал. Не би трябвало да поставяме е, знак за равенство между двата вида. Ето, е, сега, когато говорим за европейската е, професионална карта, аз не мога да е, подкрепя докладчика. Замете примера, който даде господин Лизе. Лекар, който е, на практика няма правоспособност в Нидерландия, продължава да си практикува в Германия. 52 изменение се отнася до признаването на някои лекарски и други медицински професии. Ние имаме, да кажем, и специализирани медицински <clears throat> професии, които в някои държави членки, макар и не половината, вече са признати. Защо да не променим нещата? Защо да поставим едно такова ограничение в най-малко половината държави членки? Струва ми се, че това не е от интерес за системата. Благодаря много. Ние тук в нашата комисия днес посрещаме и един гост по покана на колежката Шалде Мозе. Следващият оратор, това е госпожа Ланге. Аз не искам да повтарям всички аргументи, включително за 10-те години, 12-те години образование. Просто трябва да бъдем максимално прагматични. Нека да ви дам един пример, защо няма да подкрепа предложението в този му вид. Една средна болница в Холандия. Примерно в средата на страната. 30 медицински стран... сестри работят там и от тях само 4-5 биха покрили изискванията, които се предвиждат в момента в документа на Европейската комисия. И как точно ще се установяват тези квалификации? Ще назначиме пет души, които ще плюнчат бумагите и ще казват този може, този не може. В края на краищата е важно хората да си вършат работата така, както трябва. Дали са добри на работата си или не много често се наемат хора, които са учили 10 години, но са имали после практически опит и даже е, лекарите, директорите на болници ги предпочитат. Предпочитат ги пред е, тези, които са били в университет и 4 години само са били е, навели глава над учебниците и не са имали никакъв практически опит. Това е на практика, което се случва. или е, човек, който се грижи за малко дете, за бебе. Е, може да има лица, които получават повече пари, защото са високо образовани и така нататък, но ако трябва да гледат едно бебе, ще се паникьосат, защото нямат опит. И е, според мене, именно за такива примери трябва да мислим, защото ако дойде е, една жена, която има опит в гледане на деца, тя няма да се панира, макар че няма кой знае какво образование. Важното е да се търсят най-добрите хора. Комисията нека да погледне какви хора работят в болниците и да си направи съответните изводи. Аз лично не смятам, че трябва да загърбваме системата на двойно обучение, т.е. теоретическо и практическо. А, ако комисията не е готова да промени всички неща, всичко това просто няма да бъде прието. Леги, ако обичате, по-кратко говорете, защото много ще... Е, много време ще загубим. Следващия оратор, моля. Благодаря. Много се радвам, че е, колегите споделят е, мнението, което и ние изказахме, т.е. представителите на Польша. В Польша основният проблем е за признаването на квалификациите на полските медицински сестри. И то квалификации, получени преди влизането на Польша в е, Европейския съюз. По член 23 това трябва да, следва да става по принципа на придобитите права, защото в Польша системата беше различна. 8 години общо образование и след това 5 години специализирано обучение за медицински сестри. И е, тогава завършващите този курс на обучение имаха огромен практически опит. Те можеха да поемат един е, пациент от е, първия ден. И ние не можем да е, санкционираме сега тези професионалисти, защото те са учили в рамките на друга образователна система. Член 43 алинея 2 предвижда специални условия за полските медицински сестри които са получили образование преди присъединяването, смятам, че трябва да се запази третата линея там. Също е, с промяната на нашата образователна система в момента 10 години е общото образование и 3 години е специализирано. Комисията и това не признава. Тоест, е, Ако има по-ефективна система за признаване на квалификациите, много по-добре ще действа и вътрешния пазар. Но не можем, не можем да не признаваме квалификациите на лица, които са ги получили в е, различна образователна система. Това нарушава и принципа на равнопоставеност на работещите. Освен това няма никакво оправдание в това да се е, формулират допълнителни изисквания към полските медицински сестри, защото те имат е, е същото образование и същите квалификации. В края на кращата по нашия закон, по полския закон, е, те са задължени също така да поддържат знанията си регулярно, практически ежедневно. Grazie Presidente, molto brevemente. E vorrei semplicemente ricordare che... Господин Проди, господин председател, нека да припомня на колегите, че е, решението на Италия не бе взето е така омозрително и академично, а на база на факти. Ние сме наясно, че е, работещите в е, медицинската сфера е, трябва да се справят с много задачи и съответно да имат съответното е, обучение. Вчера гласувахме по програма Хоризонт 2020, където се предвиждат много радикални промени, включително и в медицинското обслужване, което означава, че и медицинските сестри ще се сблъскат с необходимостта да сменят своите умения. И не става дума само за практически умения, но и за теоретични такива здравеопазването като цяло става по-сложно и съответно медицинския състав ще трябва да бъде по-високо квалифициран. Защото те ще поемат и все повече отговорности. Това не бива да забравяме. Така че за мен е този срок от 12 години е напълно разумен. а, всъщност ние можем да намалим от 13 на 12 години, но в края на краищата здравеопазването става само все по-сложно, не по-просто. Благодаря, <clears throat> господин председател, благодаря на докладчицата. Аз съм съгласен с колегите, които смята, че предложението на комисията е доста формално, формалистично. Важното в тази медицинска професия е практиката. Всички го знаем и знаем, че в страни като Германия и Австрия е, там има доста големи, доста високи стандарти и то е именно благодарение на тези дуални системи, където медицинските сестри е, се грижат главно за хората и хората са в центъра на тяхната дейност. Така че а, няма нужда да правим от медицинските сестри академици. Нещата не функционират така. В здравеопазването трябва да мислим по друг начин. Тук имаме една задача да намерим решение така, и то такова, че да е в, че да е в интерес в, е, за, че да е в интереса на вътрешния пазар и на пациентите. Има много оплаквания от граждани, именно по повод на това, че системата не функционира така. Практиката е важна и мислете за другото, е, за другите професии, за другите занаяти. изискването от 12 години не отговаря на практиката и няма да повишим нивото на компетентност, като изискваме увеличаване на образованието. И желанието да обогатим, да увеличим академичното ниво на образованието на медицинските сестри не отговаря на реалността. И на второ място, това няма да е в интерес на пациентите, те няма да имат никаква полза от това. Тъй пациентите имат нужда от хора, които да се грижат за тях, а не от академици. Така че, нека да сме разумни, и искам да помоля комисията, нека да се постави в ролята на пациента, нека направи изследване между пациентите, сред пациентите, нека направи анализ на здравеопазването и на системите в различни страни, Гърция, Германия, Ирландия и нека тогава направи своите изводи. Ще види тогава, че в Германия нещата не са никак лоши. Благодаря. Благодаря на докладчицата за чудесния за чудесното предложение. Благодаря и на колегите. Е, езиковите умения за мен са много важни, а именно имаше един случай в моя регион. Мисля, че езиковите умения трябва да, е, трябва да изискването за езиковите умения трябва да са важни за всички, за целия персонал, а, но те не биват да са дискриминаторни. Е, мобилността в Европа трябва да функционира въпреки това, защото в Германия или при мен в региона е, има нужда от медицински персонал, специално за грижа, при грижата за възрастните хора. Ето, например, в Испания има санитари, медицински сестри, които биха искали да работят в Германия. Имаме, ето, в старчески домове има испанци, които работят, санитари, е, пациентите бяха е, доволни. Колегите също казват, че те си вършат чудесно работата. И изведнъж обаче идва този критерий за езикови умения и се оказва, че тези хора нямат право да работят в Германия. Тоест, това също не го искаме. Ние искаме да опосредстваме мобилността, искаме да излезем от кризата, искаме да помогнем на онези страни, които имат висока безработица. И ако тук правим прекалено стриктни коридори, прекалено стриктни разпоредби, то това не е в интерес на никого. Хората просто ще се отчаят да живеят и работят в Европа. Председателят благодаря. Това беше един много интересен дебат. Сега дебата ще го приключим. Искам да кажа само следното. Ако погледнем проблемите на Европейския съюз, младежката безработица, в някои държави това са 50%, в някои държави където задължителното обучение, образование, училищно образование, младежката безработица е само 8% а, то тогава може да направим извода, че това е едно добро предложение. Предложение, което се съсредоточава върху учебното съдържание и а, в същото време иска да извлече най-доброто качество на образованието. Обаче, ако погледнем системите на здравеопазване, където има голям натиск по отношение на разходи, на цени, то моят, моето лично мнение е, че тези системи има много добре образовани медицински, сестри медицински персонал и ни трябва една система, която да поощри именно медицинската економика. И то в публичния сектор и в частния сектор. Това изобщо не е застъпено в предложението на комисията. И мисля, че ще е разумно да се свържем с колегите от Комисията по вътрешен пазар. Те могат да обогатят този доклад. Никога до сега не съм получавал толкова много а, предложения, е, телефонни разговори. Те идват от всякъде, от пациенти, от е, болници, от е, депутати. Така че, моето предложение е, нека сме, нека сме внимателни, нека работим разумно, нека вземем предвид всички мнения, защото една медицински сестра, една, един лекар, те трябва да отговарят на съответните критерии. Но от друга страна, техните права не бива да бъдат накърнени. И така, още веднъж моето предложение, нека се свържем с колегите от ИМКО. За момента обаче аз съм доста скептичен за начина по който се развива работата по този доклад. Много неща още трябва да се направят. Сега комисията има думата. Uh, thank you, Chairman. I would like to thank uh, the committee, your committee who took the floor. Благодаря много на членовете на комисията за техните полезни коментари. Ние е, сме заинтересовани да обсъдим всички предложения с вас и с представителите на държавите членки, за да могат да се внесат подобрения в текста, който надявам се ще бъде прият през следващата година. Няма да мога да отговаря на всички въпроси днес, но подбирам основните, най-важните от тях Първо, Европейската професионална карта. Първото, което трябва да имате предвид, <clears throat> е, че става дума за карта за удостоверение за професионална пригодност. Вие на практика по получавате е, по този начин едно признание на вашата е, професи... Е, правоспособност да практикувате дадена професия, но все още не означава, че получавате правото да се установите и да започнете да работите. Картата е необходима, защото една голяма част от компетентните органи в държавите членки се допитват инак до компетентни органи в е, страните на происход. Картата е, е необходима, за да се ускори е, процеса по проверката на професионалните умения и на пригодността, на правоспособността на дадено лице. И по тази причина комисията предлага по-кратки срокове съкръщаване на процедурата, защото понякога при запитвания в продължение на цяла година не се получава реакция от държавите членки, от националните органи. Така че ние би трябвало да имаме предвид не само как протичат процедурите и процесите от страна на публичните органи, но и от страна на, на работещите, на упражняващите професионална дейност. Можем, естествено, много да говорим за това какви са подходящите срокове ще е, подложим отново на проверка е, въпроса за сроковете, така че да предвидим е, достатъчно време, за да може да се извърши надлежна проверка, да се реагира на запитванията. Това е едното, което исках на всяка цена да ви кажа. И достъпа, парциалният, частичният достъп е нещо много важно, което исках също да ви кажа във връзка с с определени професии. Това ще облегчи достъпа за определени лица, които са напълно е, квалифицирани е, съгласно изискванията на държавите членки. Ако а, вие като упражняващ професията получавате автоматично признаване, това означава, че имате пълен достъп а, до упражняването на професията на даден пазар. А при частичният достъп не получавате такава автоматично признаване, но също време това облегчава достъпа за редица е, квалифицирани специалисти. И сега ще се спра на езиковите умения. Естествено, това е много, много важен момент. Имахме вече неприятни случаи в държавите членки. Задължително е, е специалистът да разполага с съответните езикови познания, но не каквито и да било езикови познания, а тези, които са необходими за упражняване на професията, така че е, и при тестовете трябва да се има предвид е, е, степента и вида на езиковите познания. Много е важно, естествено, да уточним критериите, по които ще се провеждат тестовете. Има държави членки, при които така, лицензирането за упражняване на дадена професия ставаше и продължава да става без да се провеждат езикови тестове. Ние трябва да помислим за това какъв е разумният езиков тест и да помислим и за езиците, които ще се проверяват. Ако някой желая да практикува в Фландрия, той естествено ще трябва да говори и нидерландски или фламандски вариант на нидерландския. Ако аз е, отида с а, е, е, немски или с а, френски, да кажем, в Фландрия и а, там ме изпитват а, за проверка на езиковите умения на немски или на френски, това нищо не означава дали ще съм в състояние да а, упражнявам професията, така че да не затруднявам пациентите и да не ги застрашавам. Хубаво е, естествено, да можеш да говориш и френски, и фламандски, и е, английски, и немски, е, така че трябва да търсим баланса, но при всички положения има приоритетни езикови познания и езици. И така, е, говорихме вече и за системата за предупреждение – не е вярно, че текстовете са единствено в преамбила. Има съответната разпоредба и в основното тяло на документа. Защо предлагаме 5 годишно обучение за медици, а не 6 години? 5500 е, часа или 6, 6 е, години е, е записано всъщност. Но а, някои от а, държавите членки му схванаха а, така, този срок доста буквално и а, го сведоха до 5 годишно обучение на медицините. Това, което е важно да уточним, е, че е, този курс на обучение се покрива от директивата. много активно е, се дискутира е, и въпроса за това влиза ли стажът, не влиза ли и така нататък. Е, и как точно ще се решават въпросите в рамките на нехармонизираната образователна система в Европа. Медицинските сестри и тяхното обучение също. Кога те ще получават достъп след 10 годишно или след 12 годишно общо образователно обучение до специализираното обучение. Нека да уточним, че въпросът за а, обучението не е чак толкова важно. Дали ще обходим само университетския период, ще включим и а, практиката и така нататък. Нещата обаче са свързани а, а, не толкова с. А, а, така, матура или не матура, нещата са свързани с степента на зрялост на дадено лице. И, и за това ние поставяме е, въпроса е, така. Нямаме предвид да разграничаваме университетското от неуниверситетското образование. Ние не смятаме, че едното на всяка цена е по-качествено и по-важно от другото. Просто има различни образователни изисквания към отделните професии. Като е много важно, естествено, да се изслушат всички страни е, и най-вече засегнатите и е, лекари, и медицински сестри, акушерки и така нататък. Е, ще има и един каталог на професиите. Той ще бъде приложен към съответния член на правния акт, е, е, така че да се знае е, за коя професия, какви изисквания и срокове въжат. Всичко това, естествено, ще бъде съобразено и с вашите забележки, изказаните от вас коментари, за които ви благодаря. Благодаря ви. Вие е, стимулирахте да го кажем така. Някои от нашите колеги, е, които биха желали отново да вземат думата. И сега, нека да дам първо думата на докладчика, пък после ще видим е, колко време ще ни остане и за други изказвания. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички участници в много добрата дискусия. Благодаря изрично на Дагмар Рад Берент, както и на всички останали, които говориха за проблемите с медицинските сестри. Съгласна съм с комисията за това, че е хубаво да подобрим обучението за медицински сестри, но в предложението на комисията всъщност става дума за това колко да продължи общообразователния курс за тези, които искат да станат медицински сестри. И а, е, сега какво стана на практика в е, Великобритания? Е, включи се някакъв основен курс в съкратена форма нали, за професионална подготовка и също времено после се прави някаква практика и казват, имаме достатъчно дълго професионално обучение, но тази практика се прави от неподготвени хора, от недобри специалисти. И така, когато говорим за еквивалентно обучение е, е, в държавите членки, трябва да имаме предвид в крайна сметка какво точно разбираме тук, е, какво е съдържанието в държавите членки. Дагмар от Перент говори за това, че трябва да говорим и с колегите от ИМКО, които се занимават с тази тема така че в рамките на здравеопазването да очертаем една съвсем ясна линия, която наистина да води към нещо по-добро. По отношение на езиковите стандарти и изисквания, аз съм съгласна с казаното от колегите, че трябва да внимаваме как точно да ще определяме езика или езиците, които ще се проверяват, но времено трябва да бъдем и разумни все пак е, в е, броя на езиците. Да, в Фландрия хората ще трябва да говорят фламандски или нидерландски, но е, въпросът е да определим и обсега на всички езикови познания изобщо. При всички положения аз съм все още за доброволния характер на е, европейската карта, но добре, е, има гласове, които са за задължителен характер, трябва да помислим. Има е, въпроси, които бяха свързани с Полша. Госпожа Хубнер ги постави. Да, аз знае, че изискванията там бяха покрити още миналата година. Впрочем, още нещо ще кажа на един от колегите. Е, комисията чрез делегираните правни актове си създава възможности на практика да променя изцяло е, директивите. Ние всички знаем колко бързо трябва да се работи по делегираните е, правни актове и в крайна сметка е, се оказва, че има държави членки, които просто не са наясно с това как се преработват и как се променят е, нещата, би трябвало при всички положения да диференцираме подхода. А по отношение на сроковете, аз съм за запазване на статуквото. Комисията желая да съкрати малко сроковете. Ще видим как ще се развият нещата. За езиковите тестове колежката от АОДЕ говореше за това, че не бива да ограничаваме мобилността на работещите, но специално при медицинските професии аз съм абсолютно сигурна и категорична, трябват езикови познания и те трябва да се проверяват надлежно. Благодаря ви. 8 октомври е срока за внасяне на изменения. На 6 ноември гласуване в комисията, на 28 ноември ще се гласува текста в ИМКО, във водещата комисия. И така, мисля, че приключихме с тази тема. Докладът на господин Арсенис е следващата точка. Е, става дума за дървесина. Ще говорим по тази тема сега. Благодаря. Благодаря на всички колеги за интереса към този доклада. 326 изменения получих от много колеги. И като се има предвид колко технически е доклада, това е наистина много впечатлително количество. Разбирам, че много хора се опитваха да се борят с техническите е, подробности. Това беше и мой проблем по време на целия процес. Аз лично ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които бихте имали. Доклада действително е много технически, но същевременно той поставя и ние си поставяме един много голям политически въпрос – в Дърбан се взе е, решение за това да се отчитат е, дейностите, свързани с земеползване и промяна в земеползването и горската дейност. Европейския съюз веднага излиза с предложение да се транспонират е, тези решения в общностното законодателство. Това е много важно и е много добър сигнал, че ние спазваме поетите от нас задължения на международно ниво, с цел да е, продължаваме усилията си за борба с климатичните промени. беше взето е, решение е, да се прехвърлят законодателство ангажиментите от Дърбан. Всички страни членки се съгласиха. А това, което ние предлагаме отива и по-далеч. Документа обслужва и още една цел, а именно страните членки на Европейския съюз, отделните страни членки и Европейския съюз като цяло – осъществяват много сериозни економии, економии на емисии по силата на земеползването и горското стопанство, а също и в земеделието. И тези економии на емисии не биват показани на никого, на, на гражданите, на нашите партньори – това с настоящето предложение се добавят три елемента. Първо, отчетност на емисиите от е, селското стопанство, знаете. Второ, планове за действие по земеползване, промени в земеползване и горско стопанство. И трето, възможност да се признаят и да се направят съответните технически изменения за отчитане на подобни дейности. Тези три нови елема, елемента спрямо решенията в Дърбан служат като своего рода подготвително стъпало към втората а, фаза в Европейския съюз, когато ще отчитаме нашите економии на емисии и съответно ще можем да намалим и усилието за намаляване на индустриалните емисии. По този начин ще се намалят и разходите за действенията ни за борба с климатичните промени, защото ние в момента интегрираме отчитането на и на емисиите, и на економиите на емисии, които правим. И за да можем да стигнем до едно ниво, където можем да се възползваме от економиите, с цел да намаляваме усилията за намаляване на индустриалните емисии, трябва да постигнем едно ниво на а, сближаване, което е постигнато примерно при отчитането на индустриалните емисии. А ако се опитаме веднага да пристъпим към втората фаза, т.е. да отчитаме економиите, Примерно, Испания и Португалия ще отчитат спестяванията си от селско стопанство, но други страни няма да могат да го ползват, не могат да се възползват от това, че те правят економии в емисии. Тоест в момента ние играем едни срещу други, защото а, не тръгваме от равнен старт. Е, някои е, страни е, имат ползи от това, че осъществяват економии на емисии от земеделието си, но други страни не могат да отчетат подобни економии, защото няма как да го направят. И за това, ако искаме да стигнем до тази втора фаза, т.е. да отчитаме е, спестяванията на емисии, свързани с земеползване и горско стопанство, и да ги съчетаем с нашите цели за намаляване на емисии, ние трябва да се позоваваме на три принципа. Именно това излагам в доклада. Първо, да отчитаме по един и същи начин, да отчитаме едни и същи неща и да имаме начин да оповестяваме какво точно се случва и съответно да се обменят и по-добри практики. Ако не направим това, ако не отчитаме едни и същи е, емисии, ако не го отчитаме по, едни и същи, по един и същи начин, все едно да решим тук в момента, че няма да минем към втората фаза, т.е. да отчитаме економиите на емисии, свързани с земеползване и горско стопанство. Преди два дни бе проведено едно изслушване на тази тема. Благодаря на всички колеги, които участваха в него. Много интересно беше, защото ние успяхме да разпръснем там два мита по, за това законодателство – Първо, помогнаха ни от Съюза за земеделие. Та първия мит е, че ще се създаде твърде много бюрокрация, ако се приеме е, това законодателство за земеделските стопани и хората, свързани с горското стопанство. Но е, всъщност е, селско-стопанското лоби тук в Европейския съюз обяви ясно, че законодателството, което обсъждаме, не създава допълнително бюрократично време, бреме за селските стопани и за собствениците на гори. Става дума за нещо, което ще се е, върши на ниво макростатистика. Няма да се търси статистика от отделния земеделски стопанин. Става дума за статистика на макрониво. Тоест, ще се използват данни, които вече страните членки така или иначе предоставят и ще добавяме данните от е, ОСП и е, данните за обработваеми земи и пасища. Втория мит, който бе разбит е, че настоящото законодателство ще наруши суверенитета на страните членки да решават относно своята политика за горите. Но отново това не е така. Аз познавам документа в подробности, но исках да съм напълно уверен, че това е така и мога смело да заявя, че действително няма нищо такова. Подали сме и изменения в които съвсем ясно става, се изяснява въпроса, че няма допълнителни задължения за селските стопани и собствениците на гори. Е, с удоволствие ще изслушам вашите съображения. И аз и моят кабинет са винаги отворени за всичко, което имате да предложите и се надявам, че ще успеем да постигнем не мнозинство, а просто консенсус. Благодаря. Сега давам до, имат думата на докладчиците в сянка. Заповядайте, господин Север. Благодаря. За съжаление ще замествам колегата. Той е възпрепятстван. Благодаря на Кретон и за работата, която е извършил. Ние разбираме напълно неговата идея да създаде една по-добра база данни за политиката, която се провежда от комисията по отношение на климата. Секторът е отговорен за около 9%, 9 е, е, от е, парниковите газове. Естествено няма да може да създадем перфектната база данни и перфектното законодателство, а, тъй като данните са малко, мисля, че трябва да се вземат предвид всички сектори за тази цел. Нашето, нашата идея и нашата главна загриженост е, нашата загриженост си остава а именно тя е, че държавите членки от една страна и целият селскостопански сектор от друга страна ще трябва да отговарят на определени изисквания по, отчет, по отношение на отчетност и бюрокрация. Това е нашата голяма загриженост. А това, което сме се споразумели на международно равнище в рамките на конвенцията на кли... за климата и протокола от Киото, тези неща трябва да си останат и трябва да бъдат подкрепени от комисията. Трябва да се опитаме да намерим една обща форма за целия Европейски съюз за спазване на тези изисквания. Тоест, трябва да имаме една селско-стопанска политика, която да помага на селските стопани. Така или иначе, тази селско-стопанска политика е прекалено регулирана. Всичко останало, според нас, не е разумно, поне за момента. И няма да го подкрепим. А мисля, че Селските стопани и фермерите трябва да си останат фермери, а не да не стават е, бюрократи и не бива да участват на сила в някакви планове за действия. Така че, моля ви, нека тези, е, тези предложения си останат ориентирани към практиката и да, практиката да е тази, която да, върху която да се съсредоточим. А може да има и, може да предложим и други мерки, които да са по-разумни, по-ефективни. по разумни по ефективни сега за данните. Е, не знаем дали е, потока от данни, който би се получил, ще ни помогне за нещо. Е, имаме международни споразумения, имаме международни ангажименти. Сега да взимаме някакви е, мерки, които ни засягат само нас, това не знае доколко е добре. Както казах, ние ще си изпълним и ще се придържаме към дадените вече ангажименти. Всичко извън тях и над тях, според нас, политически не е отговорно. Благодаря, господин Зебер. А сега а, е, думата има госпожа Хаймас. Както е, казахте, аз представлявам докладчицата в сянка от името на либералите. А, искам да се съсредоча върху доброволчество, доброволния аспект, а именно нещата, които надхвърлят Дърбан на европейско равнище, естествено, смятаме, трябва да продължим нещата от Дърбан, но на доброволна основа, що се отнася до държавите членки. От, едната, от една страна, политиката в областта на селското стопанство и горското стопанство зависи много от субвенциите. От друга страна, тези много данни, които пред, пред, пред, предстои да бъдат събирани от селско-стопанския банковия сектор. По повод на тези данни трябва да кажа, че такива едни мерки водят със себе си винаги повече бюрокрация и повече разходи. Защото ако тези данни трябва да са разумни, да бъдат ползвани разумно, те трябва да бъдат анализирани и да бъдат обработвани. Всяка база данни крайна сметка представлява повече работа. Фермерът трябва да, да произвежда суровини или енергия или продукти. Не бива да го караме в свободното си време или е, по времето, когато трябва да работи, да събира данни. Това е прекалено. Това не, не се отнася към неговите задачи. Това не е добре според мен. Е, благодаря. Това е от наша гледна точка. С интерес очакваме бъдещата дискусия. Благодаря, казва председателят. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговата работа. Благодаря на сътрудничеството до момента. Интересно е да чуем че има, че има желание за компромис, но за момента аз виждам само стриктни позиции, от които вероятно няма за момента движение, така че да се постигне компромис ще е интересно упражнение. Аргументите, които чувам, аз съм малко изненадан от тях. Най-напред, когато говорим за отчитането по отношение на мочурища и влажни зони, всички колеги, казаха, е, които говореха, казаха, че да се съберат данните, това е нещо много трудно. Ето доклада, например, за между, на международно правителствения комитет по изменението на климата. Там има сумати данни, които са изложени, а пък сега комисията иска допълнителни данни. Ето, имаме данни, имаме сателитна информация. Всякакви данни се събират от междуправителствения комитет и всички технически спецификации са заложени там. Мисля, че това би било прекалено, голям, прекалено голяма тежест за фермерите. Моля ви, помислете върху това. Няма нужда от нея. Сега за Дърбан и споразумението от Дърбан. Наистина в Дърбан не сме се споразумели за нещо обвързващо, да има обвързващо отчитане. И въпреки това, ние е, говорим за развиващите се е, страни, когато те а, участват в проекти, те трябва да отчитат тези емисии, когато имам предвид, когато участват в, в проекти Ред Плюс. И след 2020 година а, също и европейските страни ще трябва да дават а, данни на международни равнища, защото ние искаме тези данни от развиващите се страни. Развиващите се страни също ще искат данни от нас, така че ние може да изчакаме до 2020 година и да почнем да събираме данните тогава или да се подготвим още от сега. Така че данните са на лице. А, на международно равнище те ще бъдат изисквани. А, искаме данни от развиващите се страни. Странно е, ако не предлагаме тези данни и самите ние. Сега, аз разбирам, че ЛОЛОЦФ, земеползването и промените в земеползването, за, то е отговорно за 7% от парниковите газове. Естествено е този сектор да се опита и да поглъща определен процент от тези газове. Би било хубаво да знаем от комисията в коя посока да се движим, защото предложението не е много амбициозно и моите изменения ще се опитат да заострят именно амбициоз, амбициозността на предложение. предложение. В противен случай няма да намалим емисиите. И още две неща. Това е политическа дискусия, естествено, за земеползването и промените в земеползването и горското стопанство. И за това тъй като това е политически дебат, искам да поспомена две неща. Още е биомасата. Биомасата може да стане важен инструмент за намаляване на емисиите и търговията с емисии и движението в, към економика на нулево въглеродни емисии. Това са два много интересни и важни инструмента. Ако обаче се изсичат гори, то това няма да доведе до намаляване на емисии. И накрая влажните зони, те са много важен сектор също, много важна област, която произвежда много емисии. Може да се каже, че Европейския съюз е на второ място като емитент по отношение на влажните зони. Така че би било хубаво, ако ние започнем да отчитаме емисиите и от тези влажни зони. На международно равнище ние не сме за, за, задължени да правим това, но може би може да започнем с тази дейност. Така че данните, които в бъдеще предлагаме на Международно-правителствения комитет по изменението на климата, ще са достоверни. може би, нека помислим за тези аргументи, които изложих току-що, а не да говорим просто по, по, като, по, по общ смисъл за бюрокрацията и допълнителната тежест за фермерите. госпожа Росбах er stedfortræder for Julie Gørling. Um, bare lige inden jeg... Ще се опитам да изложа своето становище и нека да кажа и нещо чисто лично. Вие знаете, че в е, Европейския съюз е, много често създаваме утопични или нереалистични разпоредби за земеделските стопани. И нещо подобно говори нашия колега. Сега да се отчитат а, емисии, спестени от пасища и земеделски земи, за мен това е напълно утопично и нереалистично. Но а, нека да благодаря на комисията, да благодаря също и на Крайтън за Арсений за неговия доклад, защото той е важен с това, че ни връща към дебата за общата селско-стопанска политика. Не сме ентусиазирани от доклада, защото смятам, че текста който ни се предлага от крайта днес, просто излиза извън а, е, задълженията по Дърбан. Затова смятам, че е отопичен и прекалено амбициозен. Просто се движи прекалено бързо спрямо целите, които искаме да постигнем. За нас е, отчитането на емисии, свързани с земоползването, трябва да става на международно ниво, защото е, в противен случай ще създадем административно бреме за страните членки, но не, но не и за другите участващи в споразуменията по Дърбан. Твърди се, че има вече наличните данни, но според нас ще се създадат прекалено много тежести за страните членки, а не виждаме каква ще е ползата за земеделските стопани. Вие въвеждате своего рода статистика по ОСП и след това и отчитане по линията на екологичните, е, екологичната политика. Нашият е, докладчик в Сянка ще подаде изменения, които ще търсят е, компромис – с цел е, първо да се намали е, бремето върху страните членки, второ да се постигне една по-гъвкава система. Госпожа Гърлинко участва в дебата през юли. Също въпроса с делегираните актове. Кой, е, все пак, питаме се ние, трябва да се занимае с този въпрос. Според мен тези неща трябва да се е, решават по обикновената законодателна процедура. Благодаря всички докладчици в Сянка се изказаха. Сега другите колеги могат да вземат думата. Ще ви прочета списъка с ораторите. Кристиан Карс, госпожа Хипнар, Кукович, Сатурокакес. Какес. Saduskis, Prodi, Каренц Флоренс, Кристофер Филме и Петър Лейс. Vergessen, nicht genannt, das ist nicht der Fall. Не, надявам се, никого не съм забравил. Надявам се, че ще може да се включите всеки в по две минути. В противен случай няма да може да се справим с следващия доклад. Благодаря, госпожа Клас. Благодаря, господин председател. Наистина, тук би могло да говорим часове наред. Много неща се казаха и аз искам да кажа наистина, да подкрепя господин Себер и госпожа Роспах. Е, конференцията по климата в Дърбан, там се споразумяхме, е, че е, горския сектор да бъде включен от 2013 година, а пък сега ние искаме да включваме в емисиите, в отчитането на емисиите и селското стопанство. И това означава накърняване на конкуренцията, накърняване а, а, повече бюрокрация, повече данни, които трябва да се събират. И естествено тези данни, както вече бе посочено, ще трябва да се анализират. Ясно е, ще има повече бюрокрация. Не бива да се замаскира това. Е, национални планове за действия и други мерки за е, влажните зони. По този въпрос, какво да ви кажа? Трябва да имаме ясни цели, които да не се дублират. Е, имаме си тези цели, които са заложени в общата селско стопанска политика. Още нещо исках да кажа за горския, горското стопанство. Хубаво е, че протокола за климата взема предвид този сектор и задава цели, но гората трябва да се види в устойчива перспектива. Трябва да има устойчиво управление на е, горите. Тя складира въглероден диоксид и това качество на, на, на дърветата, на горите, трябва да бъде подчертано. Ако гората не се управлява и поддържа, то тогава дърветата не изпълняват тази функция и умират. Но гората като постоянен запас на въглероден диоксид. Мисля, че това качество на гората трябва да изпъкне повече в текста. А ключовата дума трябва да е устойчиво управление на горското стопанство. Благодаря. Госпожа Хюбнер. Ще го направи. Благодаря. Несъмнено, използването на земи е много важно за намаляването на емисиите но а, някои от мерките няма да бъдат а, задължителни, а доброволни. А, доколкото си спомням, в Дърбен а, нямаше а, договорености за задължителния характер на мерките. Докладът а, на колегата Е, предвижда е, по-задължителен характер. Ще спомена, да кажем, задължението за държавите членки е, да изготвят планове за действие за земеползване и управление на горското стопанство. Защо се предвижда едно такова задължение, след като Самите държави така и така са заинтересовани и желаят е, да предприемат повече мерки за намаляване на емисиите. Освен това, комисията предлага делегирани актове, което според мен не е най-доброто, защото ще е, се отрази неблагоприятно на е, ефекта от е, мерките. Но подчертавам отново, че според мен една голяма част от мерките би трябвало да имат доброволен характер. Съгласно протокола от Киото има друга дефиниция за горите. Ние тук въвеждаме и искаме дефиниция, която се разминава с документи, които вече са се утвърдили. за е, поглъщане на емисиите се предвижда залесяване на определени области, но аз мисля, че това не е единственият е, начин да намалиш емисиите, защото държавите членки вече са предприели мерки и в друга посока. Следващият оратор, моля.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 Благодаря на докладчика за изготвяне на това предложение. Смятам, че е много полезно да може да се отчитат спасяванията от емисии от пасища и земеделие. Доколкото разбирам, страните членки ще отговарят за воденето на този отчетност, а не самите земеделски стопани. Край на краищата Въпросът е как ще стигат тези данни до властите обаче. Отново от фермерите, което означава, че ще има допълнително административно бреме. Големите земеделски стопанства може би ще разполагат с компютъризирани системи, които могат да дават такива данни, но малките земеделски стопани едва ли. Затова предлагам схемата да бъде изцяло доброволно. Предлагам също да се движим и в рамките на протокола от Киото, така че отчитанията от пасища да са доброволни. А, огромен потак от информация ще затрудни и европейските индус... институции, защото те едва ли ще имат капацитет да обработват тази информация. Трябва да бъдем балансирани в това отношение, т.е. да не се изпраща повече информация, отколкото е необходима. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Колежката Масей Кукович. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, очевидно, нашия докладчик поставя много амбициозни цели. Част от тях са реалистични, но някои от тях не. Според мен, за момента трудно могат да се реализират. Е, не би трябвало да объркваме е, мерките, т.е. да не говорим за е, тонове вместо за килограми. Опитваме се да напъхаме всичко е, в една много амбициозна е, рамка, правна рамка и по този начин е, отчитането на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство няма да бъдат а, е, а, решени. Би трябвало да мислим естествено и за това а, какво ще кажат и хората, които работят в горското стопанство по отношение на земеползването, как ще се отрази всичко това и на администрацията. Въпросът е дали селскостопанските площи ще се разширяват, ще ги използваме за храна и за производство на хранителни продукти или няма да ги използваме за тези цели и ще ги намаляваме. Викторио Проди. Благодаря, господин председател. Директивата за опазване на почвите и земите предвижда устойчиво развитие на почвите е, в рамките на земеползването и горското стопанство, но това е от правомощията на държавите членки. А тук в е, този проект, който разглеждаме, е, се нарушава принципа на субсидиарност. И аз не мога да си обясня защо това става. Нека да се спра и на още един момент. Съществуват сателитни данни и в бъдеще те ще стават все по-прецизни. Не земеделските стопани ще предоставят данните. Те биха го правили, естествено ние ще можем на практика с новите технологии и с сателитните е, е, снимки да установяваме какво е, е съдържанието в е, въглеродосъбиращите съвкупности, какво е положението с е, емисията от е, парникови газове и така нататък. Това ще може да става и с е, снимки направени от самолети, включително, защото не всичко може да бъде картографирано и фотографирано по линията на сателитните технологии. Важното е при всички положения ние да мобилизираме и земеделските стопани и всички работещи в горското стопанство, така че да опазим флората и фауната и почвите, разбира се. За мен е трудно а, да се подходи с една сериозност към тази тема. Темата е много сложна. Не вярвам, че няма да има допълнителна бюрокрация. И мисля, че миналата година през април говорихме с мой колега за това, че ще е много трудно да се попълват е, всички тези формуляри. Ако се опитаме да го направим, е, то ще видим, че това е много сложно. сложно. Е, тези формуляри искат много прецизна информация. Освен това, на една сателитна снимка се установява, че моята гора, например, е много малка. Обаче, според кадастъра, а, информацията е съвсем друга. Тогава може и под, е, вследствие на тази разлика в информацията може да бъде подведен и под отговорност. Сега на второ място. Обвързва, обвързващия аспект. Трябва данните да са обвързващи, след като имаме сателитни снимки и след като имаме информация за различните субсидии на хектар е, на, на селски стопанин, то тогава нямаме пространство. за други маневри. И хората в комисията ще направят кръстосано сравняване и ще изчислят доколко наистина е, в какъв обхват трябва да се изплащат тези премии. Това е, обвързващо, обв, е, това е обвързаността. И тази, тези критерии трябва да въжат за всички страни. И освен това, какво ще правите с тези данни? Вчера разбрахме, че интензивното млекопроизводство. Аз не се занимавам с млекопроизводство, но ако една крава дава 8000 литра, това е много лошо, това е експлуатация на животното, нормално е 4-5 хиляди. Обаче въпросът е а, дали имаме нужда от толкова много мляко. добре, да даваме тези данни, така или иначе ги подаваме тези данни. Какво правим с тях след той? това са все неща, за които трябва да говорим. Но не може да кажем, че няма да има бюрокрация и че всичко ще почива на доброволни начала. Не, това е лъжа провинциите в Германия ще кажат, ето, в твоя хек, хек, в тво, на твоята площ, на тво, в твоето стопанство има толкова и толкова борове, толкова, толкова дъбове и това е обвързваща информация. Председателят, да, благодаря. А, много интересни са всички тези разсъждения. Преминаваме към следващите оратори. София Кони. Благодаря отбелязвам си, че Карл Хайнс е готов да ни покани в стопанството си. good idea. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec donc je vais aller très vite. много бързо ще говоря. Съгласна съм с Карл. От 96-та година е, хиляди хектари uh, с хиляди хектари се намалява площта на обработваемите земи. Така че има смисъл да се възползваме от новите възможности на кадастър и управлението на почвите. С това съм съгласна. Но, нека ви кажа, че ние, законодателите, трябва да отчитаме и економическото въздействие на текстовете, които приемаме. Трябва да отчитаме и въздействието за, върху административните процедури. Европа в момента има една репутация, която не е най-приятна за гражданите, т.е. много трудности налагаме, много разпоредби налагаме, много излишни неща налагаме. Така че ние трябва много да внимаваме за това, защото имаме отговорност за репутацията на Европа пред гражданите. Разбира се, трябва да се ускорява прехода към економика, която има все по-малко емисии. Ние в, работиме за това. За това приветстваме всички прогресивни стъпки, които се предлагат в рамките на споразуменията ни, които са поети в Дърбан. Особено когато те се съответстват на европейското законодателство и на международните ни поети ангажименти. Следващият оратор – Много е интересно да слушаме дебата и да виждам как националните интереси се отразяват в него. В края на кращата различните страни членки използват земята по различен начин, а и горите. А пък и е, въобще горите, горското стопанство е много различно в страните членки. А, Горите имат огромен потенциал економически, социален и екологичен, включително и изключително голям принос в тематиката за намаляване на емисии. Според мен трябва да се възползваме от потенциала на този сектор. Но въпросът е какви познания имаме а, по този въпрос те е, варират изключително много на национално, дори на местно ниво. Затова изпитвам така известни съмнения по отношение на предложенията на комисията за оценка на плановете за действие – как комисията ще може по-добре да анализира възможността за използване на потенциала на горите, примерно в среди членки? Не съм сигурна, че това е така. Второ, е, за данните. Действително, е, сигурно ще има предизвикателства, но факта е, че съществуват данни, но данни, които са надежни, които са по-малко надежни и които са напълно ненадежни. И ако можем да се, да се базираме само на надежните данни, това е добре, но ако не, тогава може би ще нанесем повече вреда, отколкото полза. Така че моето заключение е, е да работиме по рамките на решенията в Дърбан. Да не се затрудняваме и с втори комплект данни. Петър Лисе, благодаря ви. Благодаря много на всички, които се изказаха и аз ще кажа, че трябва да сме много внимателни, когато е, работим по този текст. Комисията твърди, е, че е, няма да има допълнително време за земеделските стопани, но аз не съм сигурна, е, сигурен. Е, изменение 79 е, ме навежда на някои мисли, че земеделският стопанин все пак ще бъде доволен, ако има известни гаранции в текста за това, че няма да има допълнителни е, тежести за него. Освен това, когато говорим за биомаса с фактор 0, не бива в никакъв случай да оставяме вратичка, така че да има възможности за двойно отчитане на биомасата. Целта би трябвало да бъде е, земеделските стопани, е, горските е, стопани да бъдат много по-активно въвлечени в нашата борба за опазване на климата. Това е всъщност основното, което в никакъв случай не бива да изпускаме от очи. Инак, ако отстраним тези моменти, които будят съмнение, бихме могли да постигнем тази цел, поне мъничко един е, е, една чиста, така стара гора, е, това каза и Криста Клас, не е чак толкова устойчива от гледна точка на опазването на климата, както една млада, току-що залесена, да кажем, площ, млада гора би трябвало да получим един е, съгласуван е, отговор е, по тези въпроси и аз много се надявам, че това ще стане. А сега за три минути председателя дава думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите. Благодаря за много оживената, и интенсивна дискусия, за множеството изменения, които са внесени. Разбирам, че е, до голяма степен те се дължат и на някои съмнения и колебания. Нека да говорим първо за тежестите и за допълнителното е, бреме е, за земеделските стопанти. Наистина тук текстът е, на изменение 79 е много важен. Е, Нека да вземем Дания, която, като пример, която от 2008 година всъщност води едно такова отчитане и а, е, моето семейство също е задължено а, е, да участва в отчитането и трябва да ви кажа, че няма а, е, допълнителни а, задачи, няма допълнителни а, тежести и затруднения. А, данните, а, които се подават а, от а, земеделски стопани, от а, компетентните органи, а, в крайна сметка не са много по-различни от тези, които така и така са предвидени в рамките на общата селско-стопанска политика. Те така и така са е, задължителни е, в рамките на държавите членки. И аз мисля, че от тук нататък е, нещата просто се изясняват. Няма да има допълнителни е, бюрократични е, затруднения за земеделските стопани. Но ще има определени е, промени в законодателството от гледна точка на основната цел, която сме си поставили, а именно намаляване на емисиите е, в документа има много техническа информация която се опира и отчасти на решенията от Дърбан от последната година. Има много изменения. внесени от депутатите, които ние в, в комисията гледаме е, с известни съмнения. Смятаме, че може би е, ще има затруднения за прилагането им. Ще спомня обаче и изменения 235, 200, 323, които е, освен това, освен че трудно могат да бъдат реализирани, са и в противоречие с международноправните норми, с международни конвенции ние ще е, създадем е, и допълнителна е, система за отчитане. Добре, това е част от някои от внесените изменения. при всички положения измененията, които действително са в съответствие с международните норми, е, към които ние сме се присъединили и сме задължени да спазваме и към е, съществуващото е, законодателство, ще бъдат взети под внимание. Една голяма част от страните ще трябва да направят някои допълнителни усилия, но при всички положения знаете, ние предвиждаме в крайна сметка подаване на данните до голяма степен и на доброволен принцип. А, има един допълнителен въпрос, който аз бих предложил на двустранна основа да уточните, е, но е, в рамките на е, двустранен разговор. Затова сега ще дам направо думата на докладчика, за да приключим с дискусията. Благодаря, благодаря на колегите за интерес. Не бива да се страхуваме от духове и да вярваме на митове. Не бива да вземаме решения по този начин. Нищо ново не се предвижда за страните членки с изискването за това отчитане. Ето чухте и опита на Дания в това отношение. Няма, не се създава бреме за земеделските стопани. Собствениците на гори те вече са задължени да отчитат. По... Ще се добави и, и данните от ОСП. Няма, няма да има никаква разлика, особено за собствениците на гори. А за какво всъщност става дума? Става дума за това да покажем ясно, че има економии и оттам ще се получат директни ползи за економиката на страните членки. Благодаря, госпожо Хипнер, за вашите коментари. Може би сте запозната с данните за Полша. Полша – по този начин ще спестява, спестява 1% от годишните си емисии в момента, в който започне да отчита земеделските си емисии. Швеция също. Италия ще спестява 2% от е, индустриалните си емисии заради е, емисиите по земеползване и горско стопанство, което се изразява директно в пари. Така че, ако искате да помагате на своите страни и да спазваме международните си ангажименти, съгласете се с текста. Никой в момента в замеделието не счита, че ще се увеличи е, административното бреме. Съвсем погрешно се повдигна тази теза преди три месеца – Идете сега и попитайте земеделските стопани. На тях вече им е ясно, че за тях няма да има никакво бреме. Важното е, че ще се извадят на бял свят скритите, скритите економии, т.е. ще можем да печелим пари по този начин. Ето това е, което ще решите днес. Благодаря. Кейтон за заключителните слова и заключителната оценка на дебата. На 10 октомври ще гласуваме тук в комисията на доклада и вероятно през януари 2013 година доклада ще се гласува в пленарна зала. Благодаря за, изслушва, за обмена на мнение. И сега преминаваме към доклада Перило. Тук става дума за шумовите емисии, причинени от самолети. Благодаря, господин председател. Времето много напредна, за това ще се опитам да бъда максимално кратък, за да може да чуем и колегите. Както знаете, този към този доклад са подадени 80 изменения и повечето от тях вървят в моята линия, подобряват текста, някои от тях са особено важни. Но пет или десет от предложенията засягат механиката и те затрудняват целият текст. Може да се намери компромис, но няма да е лесно. Мисля обаче, че няма да имаме проблеми. Опитваме се да работим по компромиси, например член 4.5. А, към други членове има устни изменения, така че нещата са изглеждат добре за момента. Това са предварителните ми впечатления. Мисля обаче, че тези предложения, които засягат текста на комисията, те трябва да бъдат преосмислени, а именно по отношение на контролите от страна на различните органи и съоръженията. 5.7, член говори за заинтересованите страни, а в член 10 се говори за правата на заинтересованите страни и че и за ограниченията, експлуатационните ограничения. Кой има право да ги издава и налага? Сега по отношение на този член мога да кажа, че искаме да дадем възможност за препоръки тук. Тоест, не бива да има. Не, не бива препоръките да бъдат изключени. Е, препоръки за даване на експлуатационни ограничения. По този начин докладът би бил по-балансиран. Има някои аспекти и предложения за изменения, които според мен е, трябва да се видят доколко са разумни от правна гледна точка. Там комисията трябва да се изкаже. Що се отнася до правното основание и правната уредба. По отношение на градоустройствените аспекти, на, това са изменения на госпожа Яна Кодакис, 71-51. Тук става дума за децибелите и шумовата скала. Не зная дали този въпрос може да бъде третиран тук по такъв начин. Нека ви напомня, това не е предложение за регламент или предложение за директива която изменя директива 94. Това е едно допълнение. Но да видим дали това ще бъде е, директива или, или регламент. Сега тук имаме едни нива, които са на, на шума от 2002 година. Понякога се аргументира в посока на промяна на тези стойности. Сега, по отношение на заинтересованите лица, тук трябва да направим разлика между технически форум и между лица, които могат да, подават информация, мнения. Е, процесът трябва да е прозрачен. Двете, двата вида заинтересовани лица трябва да са обаче различени. Не може да имаме компетентно експертно мнение от, по принцип заинтересовани лица. Трябва да се знае от кого идват тези дадените данни, дадени, дадената информация. Това е важно за по-нататъчната оценка. Има и нещо друго, което е важно. Приложение 1 и тези приложения е хубаво да се заличат. Става дума за оценката на шума и всички неща, които са свързани с тази оценка. Нещата са доста рестриктивни тук. Казахме, е, ние не искаме да променяме тази директива. Тези е, текстове, които създаваме, с текста, който създаме, той ще е допълнение, независимо дали ще е директива или регламент. И тук не става дума за шума като такъв, а за шума причинен от самолети. Аз имам впечатлението, че няма да постигнем целта, която сме предвидили с тези приложения. Иначе смятам, че като цяло предложението е раз, разумно. Има становище, има 80 предложения за изменения. Те са доста, според мен, за едно становище и докладчиците, всяка и колегите, които са направили предложенията си, а на тях искам да благодаря и искам да им обещая, че ще се опитам да постигна компромиси и консенс. Във всички случаи ще работи в посока на консолидирани предложения, за да улесни работата. Искам да помоля комисията да вземе отношение най-напред, най-вече за допустимостта на някои предложения за изменение. Това би улеснило моята работа. Благодаря. Благодаря, казва председателят. А сега може да преминем към докладчиците в сянка. Госпожа Клас. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря за положителната оценка на нашите предложения за изменения. Въпросът е все още отворен. Дали искаме директива или регламент? Аз пледирам за регламент, защото регламента има директното приложение. А, уважаеми колеги, шумът и шум, шумовото замърсяване са е, много важни въпроси. Ако погледнете имейлите си, много хора засяга тази тема. Много е, хора се чудят защо излизаме със становище, тъй като когато става дума за шумово замърсяване, винаги става дума и за често става дума за високи децибели, а и това засяга здравето на хората. Ясно е, човек не може да свикне с силния шум и засегнатите искат ние да реагираме. Да се намали шума е задача на всички нас и на всички заинтересовани страни, включително и на превозвачите на авиационните линии. Много от предложенията за изменения, т.е. има много предложения за изменения. Много от тях засягат мерките, ефективните и ефикасните мерки за намаляване на шума. Трябва да е, говорим за най-ефективните мерки, защото те са често и най-економични и най- е, много вземат предвид е, здравето на хората. Освен това, аз предлагам и докладчикът потвърди това, да <clears throat> вземем текстове от директивата от, за опазване на околната среда от 2002 година, тази директива предвижда едно прозрачно, една прозрачна процедура и това е нещо, което всъщност искаме да имаме и тук. Съответните органи, компетентни органи от държавите членки трябва да правят е, доклади, да изготвят доклади, анализи на шумовото замърсяване, да предприемат мерки, съответните мерки за неговото намаляване. Приложенията 1 и 2 тези предложения са чрез планове за действие, чрез плановете за действие на, на тази директива от 2002 година, те са покрити вече и това означава само дублиране на дейности. Нека помислим върху това дали не може да ги заличим. В директивата за околния шум, там също се казва, че за да се гарантира здравето на хората, това е част от общностната политика и една от целите е намаляване на шумовото замърсяване. Така че това са хубави формулировки, според мен, които бихме могли да използваме. Освен това, важно е да вземем предвид и дейностите на местните власти. Те знаят, те са осведомени най-добре каква е ситуацията за едно летище, например, в региона и какви са въздействията на, на шумовото замасяване от това летище. Е, тук най-доброто решение са индивидуалните решения. Индивидуалните има много голяма вълна на мнения, които твърдят, е, комисията не може да има последната дума. Тоест, е, ние не е разумно ние тук да си говорим, да говорим за разни решения без е, е, да питаме хората, да искаме тяхното мнение и изведнъж всичко това да не бъде взето предвид от комисията. Т.е. комисията, моля, би трябвало да се съобрази с тези резултати. На следващо място, въздушният транспорт има регионално значение, това вече го казах, но има и надрегионални, трансрегионални аспекти и намаляването на шумовото замърсяване от самолети. Това е дълъг процес. Е, ясно е, че това може да стане чрез подмяна на флотата, но това е също дълъг процес. Планове е хубаво да се разработят, но те трябва и да се спазват. Трябва да, да, си, да помислим как, кога, е, например, да кацат и да излитат самолетите интелигентно трябва да се подходи тук към планирането на въздушното движение и неговото управляване, естествено. Зная, че много от нещата вече се случват, предприяти са определени мерки е, по отношение на отделните превозвачи, но текста трябва да взема предвид над регионални аспекти, т.е. Е, всички критерии за излитане и кацане, например. Освен това, имаме нужда от координация и сътрудничество. Знае, че диалога с въздушните превозвачи вече върви, но имаме нужда от по-голяма ефективност, ако искаме да имаме един текст, който въжи за цяла Европа. Председателят благодаря. Искам да напомня пак за времето. Крис Дейвис представлява докладчика в Сянка. Моля. Благодаря. Изцяло от името на госпожа Андрея Зенони се изказвам. И да кажа на комисията, че господин Занони, извинете, че той иска да изтъкне, че ние имаме своите отговорности и основният акцент следва да бъде сложен върху здраво, здравето на гражданите, което се засяга от шума на летището, след като е засегнато и от замърсяването и вредните химикали в района на летищата. трябва да се изготвят е, оценки за въздействие и мерки за намаляване на шума в съответствие с е, законодателството. Подкрепя се идеята за активно участие на гражданите и за оценка на шума и е, събиране на данни по един обективен критерий. Първо изменение – а именно дали да бъде текста регламент или директива, нашия докладчик е, в сянка не се съгласява с е, докладчика и предлага да всъщност да се изготви регламент, за да може да има хармонизирана правна основа. Аз лично съм съгласен с господин Зенони, че именно това ще бъде една надежна рамка, законодателна рамка, но знам, че в моята група идеята за настъпването на принципа на субсидиарността ще предизвика дискусии. Яна Кудакас. The Greens aren't here, are they? Are they? No. Anyway, um, yes. Uh, well, I, I was. Госпожа Яна Кудакис. Аз съм докладчик в сянка от чисто гледна точка на околната среда, така че няма да засягам технически а, въпроси. Напълно съм съгласна с Крис Дейвис, че трябва да а, отчитаме въздействието върху а, здравето на гражданите. Разбира се, трябва да има баланси с инду... интересите на индустрията искахме пояснение и подаваме изменения в тъв смисъл, пояснение за дефиницията за интересовани страни. Много добре се получи според мен текста посредством нашето изменение и ви предлагам да го подкрепите и с това приключвам. Благодаря ви. Сега ще дам думата на още един колега. Благодаря. Скъпи колеги, стотици имейли е, постъпват при нас през последните дни, които искат е, подобрение е, в тази област. Гражданите са разтревожени, че така, аспекта защита на гражданите, на тяхното здраве е, остава на заден план и на преден план излизат най-вече е, аспекти, свързани с разходите. Аз разбирам тревогите на хората и смятам, че здравето и живота на хората естествено са от първостепенно значение. Едва на второ-трето е, място можем да мислим за печалбата. Страхувам се, че този аспект е, е пренепрегнат от комисията в нейното предложение. В е, точка 9 е, се говори за това, че мерките за намаляване на шумовите емисии не би трябвало да се отразяват неблагоприятно на работата на летища и авиокомпании и така нататък и да носят прекалени, но големи или непосилни загуби за тях. Трябва да обърнем внимание на така наречените нощни терминали, които предвиждат по-малки, изграждане на по-малки летища или да кажем изместване и определяне на определени писти за нощно кацане. Това от наша гледна точка и от гледна точка на гражданите е доста е, така, съмнително решение. При всички положения би трябвало естествено да имаме предвид е, различните е, видове шумови емисии, би трябвало да разграничаваме съвсем точно и е, съответно да ги оценяваме и да предвиждаме мерки. Когато говорим за ефикасност и рентабилност, естествено и за разход-полза, за това съотношение, то звучи разумно, но здравето на преден план и затова аз би говорила повече за така, защита на здравето. В по отношение на експлуатационните ограничения, е, ще кажа, че просто това би трябвало да бъде първата възможност е, за предпазване на населението от е, шумови емисии. И нека още нещо да ви кажа. Би трябвало да се запази принципа за правомощия на национално и на регионално равнище и затова смятам, че записаното в 10 е, параграф е, е, е неправилно по същия начин значи контрол в това отношение не би трябвало да има, но трябва да има една система за уведомяване, добре, но компетентните органи са на национално равнище и те би трябвало да решават нещата. Да чуем още един докладчик. Благодаря. Искам и аз да кажа следното. Съгласна съм, че това трябва да е директива. Има много силен принцип на субсидиарност и мисля, че местното участие трябва да си остане. По отношение на заинтересованите страни, това беше вече казано, мисля, че е, е важно да знаем кои са тези страни. Те трябва да са поне избрани ако са общински съвети, например, те са отговорни за своите решения и освен това е, трябва да видим кои са хората или органите, които представляват е, летищата. Въпросът за здравето не може да се изразява количествено, в количествено, не може да има количествено измерение, трябва естествено трафика да се осъществява по най-ефективния начин, по, с най-добрите нови технологии, за да се намали шумовото замърсяване. И искам да кажа още следното. Делегираните актове трябва да се използват само и главно, когато става дума за надзор. И освен това, е, когато става дума за децибели, докладчикът има право. Много трудно е да кажем коя е правилната цифра или правилната стойност. И в заключение, господин председател, трябва да вземем предвид. Регионалните летища са много важни за инфраструктурата. Те е, и, има големи компании, малки компании, има големи самолети, малки самолети, но въпреки това те са важни за всички хора, тъй като хората трябва да имат достъп до пътната и летишната инфраструктура. Става дума за стандарти. Стандартите трябва да се спазват и мисля, че предложението на комисията върви в правилната посока. Благодаря на, на докладчика. Естествено, винаги ще има хора, които няма да са съгласни с всички, но се надявам ще постигнем съгласие и ще имаме добър дебат след няколко дена. Благодаря. Председателят благодаря. Що се отнася до нощните забрани за летене, това също бе засегнато. При тези забрани трябва винаги да се вземе предвид кой издава тази забрана за нощен превоз, тогава това означава, че се изнася шум някъде в регион, където няма много а, строго законодателство. Така че това винаги трябва да се мисли, когато става дума за тези забрани. А сега представителя на комисията има думата директора на Генерална дирекция транспорта. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Родригес и на докладчиците в Сянка за техната работа и много задълбочена работа. Ще бъда кратък, защото а, доста говорихме по този, тези въпроси. Що се отнася до това, което ми прави най-силно впечатление. Това е естествено въпроса за безопасността и здравето на хората, а ние споделяме този, тази загриженост на парламента. Естествено, а, това е най-важният въпрос за всички е, органи от европейско до местно равнище. И така, е, как този инструмент, който искаме да създаде, може да вземе най-добре предвид е, въпросите за здравето. Това, което предлагаме е, е регулиране на определен сектор и определен е, процес, е, който да се следва на местни или национ... когато местни или национални власти решат да издадат ограничение на експлоатацията. Естествено, решенията се взимат на национално или на местно равнище, или на международно, но в такъв случай нашата задача беше да интегрираме загрижеността за здравето в този е, законодателен процес. И така, какво, как, решихме да, да, как решихме тази дилема? А като вземем предвид нещата, които са разписани в директивата за шума. Аз съм съгласен с докладчика, че двете дата текста трябва да са допълнителни един към друг. Директивата за шума идентифицира шума и, и предлага прилагане за планове за действие на базата на технически данни и измервания на шума. Сега нашия инструмент е структуриран по друг начин и ние искаме да предложим инструментариум за прилагане на, те, на мерките, които съответстват на международните правила. Правила, които ние сме един ангажимент да спазваме. И така, аз подчертавам, ние не искаме да вземем приори, да иземем е, възможността за действие на държавите членки и е, те естествено трябва да се постига целите, които са си техни цели. Ние предлагаме обаче само един процес, който да се следва за, за намаляване на шумовото замърсяване. Какви, колко ефективни могат да са тези мерки, какви разходи могат да бъдат, това е също важен въпрос. Може да се избере комбинация от мерки. И така, съвсем ясно, текста на директивата за шумовото замърсяване и опазване на околната среда е, е този контекст е най-добър, за да се прецени какво е нивото на шума, а ние се опитваме да предложим инструмент за предлагане на съответните мерки. Ние искаме да дадем качествено измерение на мерките. И така, връзката е между оценката на шума и опазването на околната среда. Е, господин председател, аз се опитах да бъда кратък и ще засегна още три въпроса, е, които бяха повдигнати в измененията. Най-напред, това са допълнителните летища или писта. Тук трябва да се види какво е равновесието, какъв е баланса между стандартите и дали съответните машини изпълняват определени критерии. Дали те наистина представляват и, генерират прекалено голямо шумово замърсяване за хората, които живеят около тези летища. Когато говорим за ограничения, за шумови ограничения, трябва да имаме предвид една истинска е, дефиниция, която е в интерес на хората. Може да има малко объркване тук. Ние при, предлагаме някои изменения. Ние смятаме, че има възможност тук за риск да иземем компетенции на националните вла... власти, които могат да накажат в известен смисъл националните, а, авиационните превозвачи. Ние се опитваме да дадем един инструмент и това е инструмент, който може да се използват от органите, където е, за намаляване на шума, а именно да изнесат шума в е, допълнителни или нощни летища. На второ място. Контрола. Още от самото начало искам да кажа, ние е, уважаваме решенията на местно равнище. Ние нямаме желание да взимаме решение по един или друг начин и да изземаме прерогативите от местното равнище. Ние не, се, не сме заинтересовани от това. Ние говорим просто за процедури. Ние предлагаме мерки, регулации, за да увеличим прозрачността на процеса. И единствената роля на комисията е да се намесва там, където процедурите не се следват. Например, където ня не е имало консултации, където не са били взети предвид мненията на заинтересованите лица. Това е качествена проверка, така да се каже, на, про... на, на процеса. Ние не налагаме мерки. Председателят прекъсва оратора и съвсем още накратко казва ораторът делегираните актове. В светлината на технологическия процес ние искаме чрез делегираните актове да направим процесите по-гладки. Е, трябва ни е, добър процес за взимане, гладък процес за взимане на решение. Председателят благодаря на комисията, а сега искам да дам думата на докладчика. Моля. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la comisión y a los eh, ponentes. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията, на всички колеги, които участваха, е, на докладчиците в Сянка. Аз също получих кореспонденцията, е, която и всички други е, вече са имали възможност да проучат с националните превозвачи, с е, определени е, авиокомпании е, и други заинтересовани страни ни пишат. Има много разтревожени хора. Няма да говоря много. Би било добре, естествено, да имаме водеща роля при е, работата по тази тема, но ние, за съжаление, имаме възможност да изготвим само становище. Естествено, че е, Комисията по транспорта гледа по друг начин на нещата, е, по-различно от този, по който ние ги интерпретираме и е много трудно да се ръководим е, само от логистични е, или економически аспекти и критерии, а не от здравеопазването. Е, именно този параметр, свързан с опазване на здравето на хората, е много важен за нас. Той би трябвало да бъде от първостепенно значение. Трудно се измерва, да, така е, но трябва да бъде ограничен. Съгласен съм с казаното от Криста Клас по отношение на рентабилността и в моите изменения това е включено. Само за ефикасност не бива да говорим. Трябва на всяка цена да говорим за съотношението разходи-пауси. Е, сега директива или регламент в никакъв случай не желая да започваме война. Това не е казус Бели. Ще се споразумеем, надявам се. С помощта на всички останали мисля, че ще можем да подобрим текста и това е задачата ни да, да решим на здравето. Благодаря много на докладчика, казва председателят от 10 до 11 е, октомври. Е, тогава ще бъде заседанието. Ще е, гласуваме тук в нашата комисия, след това през, до края на ноември текста ще бъде гласуван и в комисията по транспорта. За декември е предвидено заседание в пленарна зала по тази тема. Мисля, че от тук нататък ще трябва да обръщаме много по-голямо значение на проблемите с шума, на шумовите емисии. Трябва да обръщаме особено внимание, защото с напредването на науката, на техниката, за съжаление, ще се сблъскваме все по-често с този проблем и ще трябва да работим съвместно с Комисията по транспорта много често, което не е лошо. Следващите точки 25-26 ще обсъждаме след обед от 15 часа. Каня ви всички. Ще говорим с изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните и с е, е, изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда. А последната точка 26 ще отпадне. Така че 24-25 точка е, ще говорим с агенциите само че след обед от 15 часа. До тогава приятен обяд.